Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Добро утро на всички, колеги. Аз ще говоря немски. Нека започнем с обсъждането на дневния ред. Първа точка. Искам да се извиня от името на председателя Клаус Хенер Хейне. Той няма да присъства и искам да направя няколко съобщения. Най-напред Комисията по правни въпроси получи запитване от Комисията по селско стопанство относно правните основания, засягащи точка 42 и е, точка разни 36. Там ще имаме допълнителни изяснения. И на второ място е, точките по дневния ред е, ако нямате против, колеги, искаме да направим едно разместване, а именно Consulate Protection of Citizens, т.е. точка от дневния ред 39. Тази точка искаме да я разглеждаме преди точка 37. И ако нямате против, по желание на господин Бошой искаме да разместим точките 17 и 18. Извинявайте, не да ги разместим, а да ги обсъждаме след точка 14. Имате ли против тези предложения? Нямате. Добре, благодаря ви. Тогава продължаваме с съобщенията. Има първата жълта карта. Мисля, че всички са разбрали за този случай, т.е. Има е, достатъчно молби от националните парламенти за е, Монте 2 регламента на съвета. Това е една тема, която е много важна за нашата комисия, от голям интерес е, е засяга се принципа на субсидиарност и правното основание на този регламент и е, това, тази тема ще бъде обсъждана на заседанието на координаторите. И искам да ви кажа също така, че тази сутрин ще гласуваме и така както сме се споразумели, искам да ви напомня, тъй като ще гласуваме, да си вземете, да си вземете електронните карти. Освен това, в 12 часа ще имаме съвместно заседание с Комисията за жените. Тоест, е, ще трябва да отидем в сала 5G3. Там ще се проведе съвместното заседание. Там също ще има електронно гласуване, така че моля не забравяйте електронните си карти тук. И така, ако нямате други е, предложение. Преминаваме към точка трета. Одобрение на протокола от заседанието 25 и 26 април. И освен това, тъй като няма възражение, преминаваме към точка 4. Господин Гъргани е докладчик на, по нашето становище по темата. И във връзка с нашите експерти. Искам да поздравя госпожа Мартина Бенедете, началник на отдела на правната служба на Агенцията за обществени поръчки и господин Сувемен от съвета на общините. Освен това, Катлин Болканшор е наш гост и експерт от съюз, от Британския съюз на общините и Александра Хретени от Пост Юрат, отдела за обществени поръчки, работната група за обществени поръчки. И за да не губим повече време, уважаеми дами и господа, давам думата на нашата първа експертка, на госпожа Беневети. Съгласно нашата традиция, Искам да помоля експертите да бъдат кратки в изказванията си, тъй като имаме само един час време. Добро утро на всички. Добре дошли и благодаря за поканата. Аз ще говоря от гледна точка на службите по даване на обществени поръчки. И Работя също и в съвета. А, за, за съжаление има микрофония в залата. Става дума за от подобренията, за които отговаря този орган а, в сектора на обществени поръчки. Ни предложихме определени подобрения. Тези одобрения още не са приети, но се ползват с обща подкрепа. Ние очакваме от новата директива повече гъвкавост. Особено, що се отнася до процедурите. От тук става дума за Зелената книга и предложенията, които се съдържат в нея и също така новата версия на директивата. Желаем повече гъвкавост в тези текстове. Що се отнася до директивата 18, е, там виждаме много възможности, много възможности, които в директивата не се използват от съответната държава членка или съответните служби на държавите членки. Бихме искали повече гъвкавост тук. Що се отнася до инструментите и до процедурите, всички знаем, че се предлага една нова процедура, процедура по партньорство – за иновации. Тук има редица технически инструменти, които не се разглеждат като процедури, но могат да се прилагат в, в допълнение или като допълнение към наличните процедури. Тук правя препратка към динамичните обществени поръчки, рамковите договори, електронните обществени поръчки и съвместните процедури. Искам сега да се спра на динамичните системи за закупуване и за рамковите договори. Тези динамични системи за закупуване а, предлагат една нова концепция за открити и ограничени процедури. Тези промени, които се предлагат тук, проистичат от процедурите, които се прилагаха вече в съществуващата директива. Имаше проблеми при прилагането. Един от най-големите проблеми беше фактът, че за да може човек да участва в тези динамични системи, трябваше да се направи един тентативен, една тентативна, една е, индикативна оферта в рамките на една открита процедура. Но оценките бяха само ориентировачни. Е, офертата можеше да бъде променена в хода на процедурата и е, заявителя можеше да участва в процедурата в, с една променена или променяща се оферта. Това беше проблем за е, службите по отдаване на обществени поръчки и за другите кандидати. За това сега при е, ограничените процедури нямахме тази е, опция, което улеснява економическите субекти. Когато разгледаме ограничените процедури, това не означава, че системата е ограничена и затворена. Това е все пак една отворена система, е, което какво означава? Означава, че економическите субекти по всяко време могат да подадат своята оферта за допускане в динамичната е, процедура и службата, възложителите трябва да реагират в, даден, в рамките на даден срок. Тоест, ограничените процедури не означава, че има изключване на оференти. Тук също а, могат да се включват рамкови договори. Това Има и други последствия, върху които обаче няма да се спра. Сега рамковите договори. Какво предлага директивата за тях? Много от нещата се повтарят от директива 18. Имаме тук трябва да има поне три оференти. Нямаме възможност за аутсорсинг. Това ограничение проистичаше от стопански, теоретично-стопански постановки, които в практиката обаче не се наблюдаваха. Затова решихме, че този аутсорсинг няма да има нужда да се прилага. Предложенията в съвета включват едно ново предложение увеличава гъвкавостта на процедурите и това според мен е много положително. В е, един, а именно е в един рамков договор може да има специфични, може човек да участва е, в рамките на специфични обществени поръчки или в определени конкурси. Това е една альтернативна възможност. Новото предложение дава опцията и двете модалности да, се, да са включени в един и същи рамков договор. Комисията уточнява по този въпрос, че трябва да са взети предвид изискванията за защита на заявителите и прозрачността на процедурата. Трябва да има и съвместимост между двата типа обществени поръчки. От самото начало трябва да се знае каква процедура ще се следва. Сега ще се опитам накратко да представя някои други въпроси, които според мен са от значение. Предприятията би трябвало да имат повече възможности за участие в конкурси. Това би било много положително, е, би, имало много положително влияние върху конкурентоспособността и е, цените. Трябва е, разходите за предприятията да са такива, че предприятията да могат да си ги позволят. За сертифицирането. Е, това е процес, който, в, по който някои от държавите членки вече имат опит. Има изследвания, които показват, че системата води до намаляване на разходите за участие до 80%. Тоест, това е също един въпрос от съществено значение. Що се отнася до възложителите, и до администрацията, така и що се отнася до предприятията. И така, какво още може да се направи за подобряване на съществуващата ситуация? Може да се изисква Значи участие в един конкурс. Възложителите могат да постановят прак, над който възложителите да не могат е, прак, който служителите да не могат да повишават, това ще улесни достъпа на малки и средни предприятия до участие в конкурса. Тоест, може да се упомене общата сума на договора но тук текста може да бъде подобрен и уточнен. И сега е, да се спра на многогодишните договори. Тук също трябва да се попитаме, да се запитаме, когато имаме една обществена поръчка, договорът за която трае 5 години, то тогава праговата стойност ще е доста висока в в сравнение с приходите на предприятията, с оборота на предприятията. Това трябва да се вземе предвид в новата версия на текста. Сега нещо друго. Това според мен е нещо много положително, въпреки че трябва да сме предпазливи, а именно имам предвид възможността за оценката, критериите за оценка и критериите за избор в договорите. Казва се, е, съжаляваме, но а, е, оратор, ораторката бива прекъсната, председателката моли учтиво експертката да приключи своята презентация, за да има време за другите оратори. Както казах, продължава експертката, това е нещо много важно, което се отнася до електронните обществени поръчки. Нещата стоят последния начин. Оценката трябва да е много ясна, много точна и много проста. Това е въпрос, с който трябва да сме много внимателни. Може да е много полезно да се използва този инструмент. Благодаря ви. Естествено бих отговорила на всички въпроси. Благодаря, казва председателката. Давам веднага думата на госпожа Ева Сфеман. Eh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, много благодаря за поканата да говоря пред вас. Аз е, съм представител на местните власти в е, Швеция и при нас както и в други държави членки на Европейския съюз, на нашето ниво се дават най-много, възлагат се най-много обществени поръчки. И за това новият, новата законодателна база е много важна за нас. Ние очаквахме с нетърпение опростяването на съществуващата законова уредба и се надявахме също така на по-добри оферти от гледна точка на цената и по-добри процедури. Тоест, това да се отрази положително както на гражданите, така и на възлагащите органи. Надявахме се да даваме по-малко средства за покупки, за да останат повече за училища и други публични институции. За съжаление, реалността беше малко по-различна. Например, тази динамична система на закупуване и други части според нас дори се осложниха, като например изчисляването на жизнения цикъл на един проект. В нашата администрация няма никой, който да разбира в дълбочина как действат тези процедури. По отношение на закупуването също намираме, че има едно осложняване. Нашето мнение е, че първоначалното предложение, което беше на разположение на парламента, беше много по-добро. Също така смятаме, че то отразяваше решението на съда много по-ясно ние сме за прилагането на класическите процедури. Не разбираме защо отпада подразделението на а и Б видове услуги, т.е. на приоритетни и неприоритетни услуги, като например транспортните услуги в социалната сфера. Това е най-голямата грижа на шведските власти да не се избира винаги най-економическата изгодна оферта, а да се избере най-качественото предложение. Това не означава, че се отказваме от задължителността да, на това да се избере най- Качеството винаги трябва да бъде а, свързано с най-добрата цена на една оферта. И още в минал, минали години сме твърдяли, че не е нормално да няма никакви определения за качеството, никакви изисквания. И гаранции за качеството трябва да бъдат част от е, офертата, която подават е, оферентите и в рамките на подобни предложения трябва да бъде избрано най-доброто съотношение между качество и цена. По този начин, когато се обжалва а, е, съдебно решение, това ще причини много по-малки разходи, ако се направят изисквания към качеството. В Швеция имаше множество такива съдебни дела. През 2011 година Освен това, когато става въпрос за стоки, има различни начини на възлагане на поръчки, освен по силата на цената. Например, в много най-различни сектори, от бензин до производството на гумички за триене новото предложение би било свързано с много повече работа и повече администрация, вместо да се съсредоточим в други посоки, като, например, въвеждането на повече новости. Особено малките и средни предприятия трябва да имат полза от обновяването на законовата база. като дават а, едни конкурентни оферти. Ако обаче те трябва да изпълнят всички нови условия, това е много сложно, особено за малките и средни предприятия. Така че едва ли те ще се включват много често в а, разпределенето на държавни поръчки. Освен това, искаме да обърнем особено внимание на това, че най-изгодните оферти трябва да съдържат и гаранции за качеството. Има редица услуги, които зависят от това. Но местните власти, разбира се, трябва да знаят кой модел да приложат. Самата аз съм участвала в толкова много възлагания на обществени поръчки, като, например, свързани с болнични заведения, интензивни отделения, архитектурни услуги. При всички тези видове услуги трябва да се съблюдава много слог, строго качеството и не бива да бъдат те обременявани с допълнителни административни изисквания. Това е важно както за възлагащите органи, така и за изпълнителите. Има редица по-малки поръчки, в които действително няма нужда правилата да бъдат толкова сложни. Благодаря. Сега давам думата на Катлин Локър Шоу. Тя ще а, говори от името на профсъюзите. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм готвил кратка пара по презентация и се надявам тя да ми бъде полезна. Аз съм Катен Локър Шоу и представлявам третият най-голям профсъюз в Обединеното кралство. Също така съм и член на група втора на, на, социал... на Европейския социално-економически комитет и участвам в изготвянето на становището на този комитет. Може би сте наясно, че отдавна съществува една мрежа за устойчиви обществени поръчки. Тази мрежа съществува от много години. Тя беше зададена още преди последното преразглеждане на директивите за обществените поръчки. Аз самата работя в тази област над 20 години, така че напълно съм наясно с предизвикателството, което представлява за вашата комисия да изготви един документ по този въпрос. Профсъюзите не са противопростяване на директивите. Ние подкрепяме този процес, но трябва да сме наясно, че упростяването не значи премахване на някои от основните принципи, които според нас трябва да ръководят обществените поръчки. И се надявам днес да разберете защо ви казвам това. А, защото не бива да а, се отворя възможността от колективни сключване колективни договори. Това е постижимо, но не бива да се премахват основните принципи, които определят подобен вид споразумения. И така преминаваме към първия слайд. Мисля, че най-напред трябва да се питаме какъв е контекст, в който се развиват обществените поръчки. Европейския съюз има съхватна политика, която подкрепя, подкрепата за качеството на условията на труд, осигуряването на обществени услуги, свободата на, обществ... на обществените органи да решат кога и как осигуряват тези обществени услуги. А това означава и а, възможност за сътрудничество между отделните обществени органи. Ние искаме контекстът да бъде добре разбран, защото има различни ситуации в Европейския съюз. има някои експерти, които смятат, че трябва да се промене към обществени поръчки, но аз мисля, че трябва да сме наясно с принципите, които току-що изредих. Трябва да гарантираме, че те а, се спазват не само в функционирането на единния пазар, но и в процеса на преразглеждане на директивите за обществените поръчки. Има и някои основни принципи, които не бива да забравяме, когато се занимаваме с това преразглеждане. Първо, дали единия пазар е просто пазар или целта му е да се постигне една социална пазарна економика с цел постигане на целите в стратегията Европа 2020 година. Според нас социалното измерение, измерението свързано с заедостта в директивите за обществените поръчки трябва да бъдат засилени в новото предложение. Бих искал да припомня на, на всички членове на парламента, че предвид мерките за бюджетна строгост, разполагаме с много малко инструменти за постигане на целите на стратегията 2020 година и затова трябва да проявим креативност в прилагането на тези инструменти в процесите на възлагане на обществени поръчки. Тук много важен принцип е, че обществените поръчки са свързани с обществени средства, парите на данакоплатците. И затова ние сме твърдо убедени, че тези обществени поръчки са свързани с задължения за гарантиране на разумното и честно изразходване тези средства. Ето защо ние сме съгласни да се прилагат практики, които подробват условията на труд, е, минималните заплати и колективните споразумения. Според нас не това са целите на Европейския съюз и няма как да отделим тези принципи от различните законодателни текстове. Но продължаваме нататък. Това не са всички приоритети на профсъюзите, но искам да е, ви представя някои от ключовите за нас приоритети. За вашата комисия ще представлява според мен голям интерес въпросът какво се случва с конвенция C94 на Международната организация на труда, защото тя е пряко свързана с темите, които обсъждаме в рамките на директивите за обществените поръчки. За момента в нито един текст на законодателството на Европейския съюз не се подчертава колко важна е тази конвенция на Международната организация на труда. Тя всъщност беше създадена още преди създаването на Европейския съюз и ние смятаме, че тя трябва да бъде заложена в законодателството за обществените поръчки. има редица страни, които са ратифицирали конвенцията, но по-голяма част от държавите членки все още не са ратифицирали, въпреки че я прилагат. И ние искаме да използваме това ново законодателство като стимул за ратифициране на конвенцията на останалите държави членки. Въпросът е как може да се засили спазването на, на принципите за условията на труд. В член в съобщение 44 от директивата се споменава това нещо, но това не се подига отново в основната част на текста и това според нас е пропуск. Разпоредбите на тази конвенция трябва да, се, трябва да бъдат заложени и в директивата и ние смятаме, че може смятам, че текста, който съм предложил на този слайд, който се ползва с подкрепата на всички профсъюзи в Европейския съюз, може да бъде заложен в текста на директивите. Продължаваме нататък. Принципа за най-изгодните поръчки беше повдигнат от оратора преди мен, но нашия опит показва, че много държави членки показват принцип прилагат, извинете, този принцип за най-изгодните поръчки, но според нас най-изгодната от економическа гледна точка оферта дава на практика по-голяма гъвкавост в рамката и дава възможност да се вземе предвид и аспекта устойчивост във всяка една оферта. но ако вземем предвид аспекта устойчиво, си даваме сметка, че може би не неизгодната оферта винаги се оказва най-ефтин в дългосрочен план за възложителите. бихме искали да се увеличат средствата, които се отделят за преценки за изгодните, за най-економически изгодните оцен, а, извинете, оферти. А, по отношение на обществените поръчки за услуги, не бива да забравяме, че по-голямата част от тях също са свързани с а, а, заплащането на труда и не можем да допуснем намаляване на критериите за економическа изгодност на този вид услуги. Трябва да се намери начин да се справиме с неприемливо ниските оферти. За нещастие въпросът с аутсорсинга не е достатъчно засегнат според нас в директивата, но знаем, че това е въпрос, който вече вълнува редица комисии ние всъщност искаме да се намалят равнищата на отдаване по изпълнителни до три равнища и също така искаме да се въведе принципа за съвместно поемане на отговорност при отдаването под изпълнители и знаем, че комисията е съгласна с тази идея. Освен това, ние работим с редици работодатели, които също се притесняват от практиките за отдаване на подизпълнителни. Защо? Защото те често губят договори често поради нелоялна конкуренция. Редица от договорите стават прекалено сложни поради отдаването на по подизпълнители на много равнища. И това не се прави по уместни причини, бекон това се прави с цел избягване на данъчно облагане или изисквания, свързани с условията на труда и заплащане. Това е свързано и с самозаетите, които работят при неприемливи условия. Ние искаме всички тези въпроси да бъдат разгледани в процеса на възлагане на обществени продукти. Следващият въпрос е свързан с жизненият цикъл. Ние смятаме, че този аспект трябва да бъде по-силно засегнат в, в редица елементи на текста. Тук също става, отново трябва да се отлучим върху устойчивостта на целия жизнен цикъл. Пак повтарям, тук става въпрос за обществени средства, които трябва да гарантират добри условия на труд. Трябва обществените поръчки да бъдат в рамките на целите за Европа 2020 година за гарантиране на добри условия на труд и за това се надяваме да получим сътрудничество на този парламент. Благодаря ви за поканата да се кажа пред вас и чакам с нетърпение вашите въпроси. Е, Благодаря. И сега давам думата на нашата четвърта експертка Алесандра Фратини. Благодаря. Благодаря на докладчика. Господин Каркани за работата по тази трудна тема. Искам да се спра на някои аспекти и ще продължа на английски. Пост Европ е асоциацията, която представя интересите на европейските служби по обществени поръчки. Имаме 51 е, 51 организации, която представя 2,1 милион е, работници и служители. Имаме 175 хиляди кишета. Пощенският сектор, който в момента е, попада в обхватното поле на директивата за комуналните услуги, е много различен от другите индустрии и сектори. Няма е, специална инфраструктура, като тръбопроводи или е, трансмисионни инфраструктури. Е, този сектор се променя през последните няколко години. Има намаляване на дейностите, почтенските оператори губят обема на своите дейности от около 10% на година. Това зависи и от поведението, естествено, на потребителите. Все по-малко писма се изпращат. Това е част от почтите са част от един по-голям сектор. Това означава, че конкуренцията от всички страни е, е нараства, особено от електронните услуги. На този фонд на този фон, фон на огромни промени, ние приветстваме съобщението на Комисията за модернизиране на обществените поръчки. Във време, във, във време, по времето, когато бе представено е, съобщението и, и предложението на комисията именно през септември 2011 година, ние разбрахме, че ще има промени, които ще отговорят на променящия се социален и економически контекст. Но ние съжаляваме, че пред предложението на комисията, що се отнес до комуналните услуги, не взема предвид развитията на пазара и на економиката, що се отнесе до почтенския сектор. Настоящия текст на регламент на, на разпоредба номер 10 от директивата за комуналните услуги казва, че директивата трябва да се прилага за почтенските услуги и и искам да насоча вниманието ви на е, този текст, върху този текст, е, значи трябва да се прилага върху почтенския сектор, но и върху други е, услуги. Но няма такива разпоредби, когато става дума за услуги, които предлагат, за услуги свързани с водоснабдяване и енергоснабдяване. Според нас е, тези други услуги са описани Искам да споделя е, електронните е, услуги, финансовите услуги, логическите услуги. Това са услугите, които се имат предвид в текста на комисията и те, са именно, те създават именно е, конкурентните условия, в които работим ние. Да, Юри, всъщност ние, всъщност ние работим в една много конкурентна среда. А, с първата директива за сектора е през 2010 година се целеше отваряне на сектора. Десетте държави членки, които се присъединиха през 2004 година, имаха възможност за дерогативен период от две години, т.е. отварянето на пазара след тези две години щеше да се случи в целия Европейски съюз. А, този сектор по принцип е много а, конкурентен. Процедурите, които позволяват държ... на държави членки да изискват ерогации от прилагането на изискванията за обществените поръчки, когато а, о, пазарът е отворен изцяло, това изискване зас... не засяга почтенските услуги в този смисъл, в който те са уточнени в директивата. А тук правя препратка и към другите услуги, които вече споменах, като логистични и финансови услуги. По принцип аз ориентирам към заключението. В светлината на либерализацията като резултат от въвеждането на въвеждането на, на секторно специфичния регламент, който предполага висококачествено предлагане на почтенски услуги в целия Европейски е, е, съюз, когато целта е еволюция на пазара от 2004 година, Нашето становище е, че причината за поддържане на сектора в рамките на а, обхватното, на приложното поле на директивата, това, това желание не е на лице. Благодаря на нашите експертки за, пред, за, описването на, за описанието на една много сложна система. Пред мен е списъка на колегите, които искат да се изкажат. Господин Кошушек, госпожа Лихтенбергер, е, други колеги. Аз също ще взема думата господин Гаргани, докладчикът, е, господин Коферати. А, това са колегите, които искат да вземат отношение господин Кошушек. Пани председайци, важене колегиня, важени колегове, миле дами,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 Merci. Moi, je remercie beaucoup les, les experts d'avoir... Euh, благодаря ви. Много благодаря на експертите, че ни поставиха този проблем от е, няколко различни гледни точки. Двете директиви за обществените поръчки, е, директивите специалните сектори и другите въпроси, които ще разгледаме малко по-късно, са много важни. Те ще имат много сериозно въздействие върху економиката на Европейския съюз, като се имам предвид колко голяма е мащабът и оборотът, който представляват тези обществени поръчки. Също така те засягат пряко и въпроса за заедостта в Съюза. Освен това, както вече стана ясно, става, тук се използват обществени средства и въздействието върху економиката на Европейския съюз ще бъде още по-важно, тъй като основната движеща сила ще бъдат обществените средства. Ето защо е важно парламентът като законодателен орган да даде насока на начинът по който обществените поръчки ще окажат влияние върху економиката на Европейския съюз. Нормално е, че искаме при изготвянето на тези директиви основните ръководни насоки, които се спазват в Европейския съюз, да бъдат заложени. А те са свързани главно с, с, с социалната сфера а именно осигуряването на по-голям брой работни места с по-добро качество. Има също така и цели по отношение на околната среда. Не можем от една страна да създаваме директиви относно критериите за защита на околната среда, а от друга страна, в момента в който можем да вземем практически и да направим избор в полза на околната среда, да пренебрегнем тези специфични препоръки за опазване на околната среда. Ето защо не мисля, че ще бъде допълнително правно, правно ограничение. Но според мен трябва най-малкото да заложим изискването за спазване на законодателството по отношение на околната среда. Подига си и въпроса за прозрачността. Защо? Защото знаем, че често пазарът на обществените поръчки а, е засегнат от проблеми, свързани с корупцията, с а, неправомерни действия на заинтересовани страни. Ето защо трябва да се възползваме от тези директиви, за да сложим край на злоупотребата с обществени средства. За целта ни трябват прозрачни и лесно подлагащи се на контрол процедури. По отношение на изискванията за условията на труд, мисля, че ние трябва в всички процедури, свързани с обществените поръчки, било то обществени поръчки за услуги, за продукти или за строежи, във всички тези процедури трябва да има много ясни критерии по отношение на, трудови... на изискванията за условията на труд трябва да се спазва не само на националното законодателство, но а, също така и изискванията по отношение на колективните договори. В а, в случаи, които бяха разгледани в Стан Европейския съюз, стана ясно как могат да се заобикалят колективните договори. Ето защо всеки момент, в който обществен възложител възлага обществена поръчка, той е длъжен да контролира фактът, че всички социални критерии, критерии за условията на труда и опасно на среда се спазват от изпълнителя. Мисля, отново казвам, че трябва да добавим към тези критерии и критериите свързани с опасното на околната среда. Това трябва да бъде един от критериите за избор на подизпълнителя по време на процедурата на възлагане на обществената поръчка. Не мисля, че по този начин засилваме правното, правната тежест. Мисля, че това е един начин да гарантираме съгласуваността на политиката на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Лихтенберга, искам да поздравя с добре дошъл господин Мак Штадлер. Той е парламентарен секретар в немския парламент по правните въпроси и много се радваме, че днес присъства на нашето заседание. Добре дошли. Давам думата на госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Обществените поръчки известно време а, бяха нещо като а, магическо средство за намаляване на разходите в публичния сектор. Но това не успя да се случи в рамките на старата директива и затова сега имаме нужда от обновяване. На първо място това би било добро решение за по-малки общини, където често няма достатъчна компетентност за провеждането на да, възлагането на обществени поръчки, за да бъде избран на съответния оферент, който няма да бъде част от местен монопол. разбира се, че в публичните органи има нужда от промяна, но ако погледнем съществуващите процедури, ще видим някои особено важни елементи. Първо въпросът за подизпълнителите. Това за мен е ключов въпрос. Тук а, има групово бягане от отговорност. А, подизпълнителството или възлагането на договори на подизпълнители се използва за а, не за повишаване на качеството, а за заличаване на следите и носенето на отговорност. Така че тези разпоредби, които касаят подизпълнителите, мятам, че трябва да предвиждат по-сериозни задължения към подизпълнителите и те да могат да бъдат привлечени под отговорност. Смятам, че това трябва да бъде подобрено. По отношение на най-добрите оферти, най-изгодните оферти, съм на малко по-различно мнение. Точно търсенето на най-изгодни оферти е, при по-големите обществени поръчки доведе до това е, да се стигне до много нива на подизпълняване, където не е ясно кой носи е, съдебната отговорност. И се знаеше, че това е проблематично. Мога да назова много примери от, в Южен Тирол, в Германия случаи, в които се знаеше, че подизпълнителите няма да се справят добре и това ще доведе до катастрофа, но въпреки всичко се взеха тези решения и се възложиха тези поръчки. Трябва да внимаваме това да не се случва за в бъдеще, така че смятам, че въпросът за най-добрата оферта трябва да бъде свързана с правна отговорност защото смятам, че пет нива на подизпълнение могат да объркат всеки. И това трябва да бъде по-добре регулирано. По отношение на жизненият цикъл, смятам предложението за добро. Не искам да се спирам на този въпрос. Друг важен въпрос е продължителността на даването на концесии, което се замисля е, за отдаване на концесии за 50 години е, в е, Италия на фирми, които изпълняват строеж на магистрали. Смятам, че това е абсурдно. В крайна сметка, след 50 години във, всеки случай се образуват такива регионални монополи, и това се отразява на обществената полза. В региони, където има много гъста инфраструктура, трябва да бъдат отдавани концесии за такъв продължителен период от време. Тогава това има смисъл. Но смятам, че трябва да се разгледат другите случаи, за да не се стигне до някакво мнимо и недостатъчно подходящо решение и да се насърчи създаването на такива регионални монополи. По отношение на почтенските услуги, смятам, че е много трудно да се прокара нов начин на възлагане на поръчки. Има за сега съществуваща процедура и ако я дублираме, може да се стигне до объркване. Смятам, че тук трябва да приемем друго решение. Имам въпрос на нашите референти за специалните критерии, например за честна, справедлива търговия, когато става въпрос за закупуване на хранителни средства. Например, когато се купуват хранителни стоки за болници. Дори когато се опитваме да спазим такива критерии, не бива да се пренебрегват и да се дискриминират производители, например производители на екологично чисти стоки. Така че госпожа Свеман спомена за малките и средни предприятия, техния достъп до възлагането на обществени поръчки. Мога да ви кажа, че в а, случая с а, електронните услуги а, малките и средни предприятия имат доста добри шансове. Малките и средни предприятия могат много по-гъвкаво да реагират на предложените условия. И тогава, когато говорим за публично, публичен достъп, услуги, трябва да бъдем отворени, защото едно универсално правило ще бъде от най-малка полза. Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратка. Имам въпрос, защото не разбрах какво означава сертифицирането от страна на оферентите. Как могат самите те да се сертифицират? Тоест, каква е тази процедура? Не можах да разбера как това работи. Сега искам да дам думата на господин Гагани. Presidente, io vorrei fare una pre... Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да уточня, че в момента разискваме в а, комисията по правни въпроси и трябва да изготвим становище, което е в нашата юрисдикция. Експертите казаха много интересни неща и разбира се, аз ще ги вземам предвид в изготвянето на моят доклад чуха интересни мнения, които се вписват в общия контекст за обществените поръчки. Но в отговора си ще се придържам към въпросите, които са в нашите правомощия. Съжалявам, че комисията ИМКО, с която не работим в тясно сътрудничество, вече е представила свои изменения защото ми се струва, че измененията на нашата комисия трябва да бъдат предусловия за даване на насока на водещата комисия. Но, както вече отбелязах, ще вземам предвид е, елементите, които ми се струват от съществено значение – и ще поставя тези елементи в светлината на съдебната практика, която вече съществува на равнището на Европейския съюз. Аз също смятам, че тук трябва да се вземем предвид два основни елемента. Струва ми се, че госпожа Бенивенти и госпожа Фратини, макар госпожа Фратини да го направи по по-критичен начин, споделят мнението, че досието е много важно и също така споделят мнението, че трябва да има опростяване. Опростяването е изключително важно, за да може да се направи оценка на пазарно-обществените поръчки, като едновременно с това се засили дисциплината и прозрачността на тези а, пазари. Но бих искал да се обърна към всички, които твърдят, че най-економическите изгодни оферти не са винаги най-добрите оферти. Това са въпроси, свързани с техниката за възлагане на обществени поръчки. Вярно е, че най-низката цена никога не носи най-добро качество, но трябва също така да има критерии за економическа съобразност. И ми се струва, че тук има известно противоречие. всъщност мисля, че твърдението, че най-скучно изгодните оферти създават проблеми, има своите основания. Аз лично възнамерявам да въведа, да предложа изменения в това отношение, но има въпрос към нашите експерти. Ако има положителна оценка, ако всъщност има включителна оценка за отдаването на подиспълнители, а чухме много критики относно тази практика, Въпросът е дали трябва да наложим нова регламентарна рамка за цялата верига на подизпълни... Аз обаче бих искала да се обърна към комисията и да почитай казаното от е, госпожа Фратини и проблемите свързани с почтенските услуги. Вярно е, че Днес сме в контекста на приватизация и на засилена, на засилена конкуренция на почтите услуги на целия, по целия свят. Пазарите стават все по-отворени и затова ние трябва да намерим начин за ефикасно упростяване на процедурите. Не знам каква е ситуацията в другите държави, но в Италия има много тежка процедура в областта на почтските услуги. И ми се струва, че това забавя и дори възпрепятства развитието в този сектор. Трябва да вземем предвид и тези елементи. Трябва обаче да се наложи и някаква дисциплина, защото ако оставим пълна гъвкавост на пазара, конкуренцията ще даде очаква контрол. Ще спра тук. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин Коферати. Благодаря, госпожо председател. Вече доста неща бяха казани. Обществените поръчки могат да бъдат економически лост, особено в ситуации, когато са, участват не само държавни служби, а и местни органи, когато всички тези служби и органи подкрепят процеса. Затова ни трябва единна директива, единно законодателство и аз подкрепям становището, че Задачата, която, пред която сме изправени, е много важна. Три неща са, според мен, особено интересни. Най-напред е, въпроса за оферентите. Най-низката цена, това е това са оферентите, които е, нанасят най-големите щети. Е, те пестят от всичко, което е скъпо а всичко си има цена, например, опазването на околната среда струва нещо. Заплащането на добри заплати също струва нещо. Всички тези социални, економически, екологични аспекти не все вземат предвид. И това въжи за всички страни. Така много бързо се стига до заключението, че най-низката цена, най-низката оферта води до накърняване на, конкурен... на конкуренцията, до накърняване на пазара. Важно е качеството на предлаганата услуга и е, качеството си струва парите. Това е така. Заплащането на справедливи заплати, това също струва определени средства. Така че трябва да имаме критерии и параметри за избиране на най- добрата, най-разумната оферта. Сега път изпълнителите. Това е и инструмент, който трябва да се използва не за намаляване на разходите, а за борба срещу сенчестата економика. Някои економически субекти злоупотребяват обаче с тази система. За системата на подизпълнители трябва да имаме ясни граници. От една страна трябва да осигурим голяма прозрачност при начините на заплащане. Трябва да имаме съвсем ясни постановки за това, как ще изглежда веригата на поддоставки, за да предотвратим престъпления, за да не се случват наказуеми деяния. А сега една, един коментар към малките и средни предприятия. Хубаво е, ако тези предприятия могат да се обединят и получат възможността да използват гъвкавостта на системата – ако могат да използват своите компетенции. Тази настоящата система не дава гаранции за малките и средни предприятия. И по повод на последната тема, а именно по повод на почтенските услуги. В този сектор имаме приватизация. Това е ясно. В някои държави членки приватизацията е завършена, в други държави членки не. В трети тя те първа започва, така че изправени сме пред въпроса как ще процедираме в преходния период. В периода, когато едно предприятие от държавно става частно. Мисля, че не е продуктивно, не е разумно, когато тук имаме изключения и предвиждаме дерогации. Трябва просто да видим какви са ситуациите в отделните държави членки. Предприятията в някои държави членки, почтите, имам предвид, в някои държави членки са вече частни, в други са все още държави, държавни предприятия. Би било хубаво този преходен статут на предприятията да се взима предвид в директивата. Председателката, Искам да помоля, е, искам да помоля нашите експерти да се спрат на зададените, да отговорят на зададените въпроси. Ще процедираме в същия ред. Госпожа Беневети. Грация, президента. Благодаря. Ще започна отзад напред с зададените въпроси. Първо на въпроса на господин Коферати. Начините на плащане при възлагането на подизпълнители. Знаете, че в Италия има много строго законодателство по този въпрос и така нареченото каскадно възлагане на поръчки на подизпълнители са забранени. Вие казвате съвсем правилно, господин Коферати, че а, имаме нужда от законодателна рамка, но много по-важен е контролът, който според мен не се осъществява в достатъчна степен и за това ситуацията все още не е удовлетворителна, въпреки принципно добрата правна рамка. предприятията под изпълнители трябва да имат възможност да получат парите си по възможно най-бързият и ефективен начин. И тук можем да мислим за правна разпоредба, която а, не само да дава възможност а, те да получат парите си бързо, а да предвижда такова задължение ние изхождаме от а, това, че подизпълнителят е слабото звено в а, веригата. А, но трябва да има такива директни плащания по молба на предприятието подизпълнител, на фирмата подизпълнител. Сега ще се спра на твърдите цени и невъзможността да се оцени качеството, на това, което господин Гагани спомена. Смятам, че а, при някои видове поръчки това наистина е възможно. Възможно да се спазят всички принципи и те да съществуват мирно, а, успоредно. И това е свързано с забележката на госпожа Лихтенбергер, че имаме нужда от общи критерии за различни видове поръчки. Смятам, че това би била една добра възможност. Тоест, органите възложители трябва да имат възможност сами да решат дали да поставят критерии за качеството и дали ще решат според а, качествени критерии или според най-изгодната, най-низката цена. А, според мен правната рамка трябва да дава възможност на всички видове оференти да подадат своите предложения. Разбира се, че контролът не трябва да се изключва, но не бива и от самото начало да се изискват множество сертификати. Така че могат да бъдат правени проверки на, само на някои на извадки от оферентите. А, нещо, което спомена госпожа Косник. Ставаше въпрос за повишаване на прозрачността и в същото време а, постигането на изгодна цена. Това е важно както за възлагащите органи, така и за а, оферентите електронното възлагане на поръчки е един начин за такова намаляване на разходите, свързани с подаването на оферти. Аз мятам, че електронното подаване на документи може да става в всякакъв вид и електронно обработване на офертите винаги е възможно при всякакъв вид критерии, свързани с обявяването на възлагането на поръчката. Виждаме затруднения за малки възложители да изработват по-сложни договори за възлагане на поръчката. И Смятам, че можем да предвидим такова съвместно подаване на оферта, joint procurement. Подобна възможност трябва да се предвиди и за възлагащи органи от различни държави, например, които също могат да се обединят а, разбира се, това обединяване трябва да бъде на едно и също ниво на възлагащите органи. И а, когато това не е възможно, може да се премине към, а, а, към друг вид възлагане на поръчките. Сега госпожа а, Ева Свеман. Благодаря. Ще започна с електронното възлагане на поръчки. То е много полезно. И за двете страни. То е полезно, що се отнася до екологията и до социалните разпоредби. То способства и за това за спазването на изискванията на колективните трудови договори. Това означава, че работниците и служителите ще получават справедливи заплати. Що се отнася до доставчиците? Това е нещо, което в Швеция не се обсъжда особено активно. Изискванията за доставчиците се залагат в договорите. Там се описва всички, описват се всички задължения на доставчиците и поддоставчиците в самия договор. Що се отнася до разпоредбите за, например, биологичните продукти, а именно е, това, че трябва да се вземат предвид изискванията за справедливата търговия, Мога да кажа, че при нас всички тези неща се залагат в договора за отдаване на обществената поръчка. Ние от много години процедираме по този начин. И това е едно от изискванията, които трябва да се спазва за това участниците изобщо да бъдат допуснати до конкурс. Най-важното, според мен, е да може да се избират най-изгодните, най-низките оферти. Когато обаче са на лице спазени изискванията за качеството. Ако качеството е гарантирано, то тогава може да бъде включен и критерия за най-изгодната оферта. Сега за фиксираните цени. Когато възложителят казва какви са, каква е, е стоеността на вашата оферта, това е практика, която често се използва в Швеция. Често се случва обаче така, че има, има разминаване между това между цената заложена в офертата и е, целата, която се очаква от възложителя. Благодаря. Благодаря. Съвсем набързо също отговоря на въпросите по ред на задаване. Съжалявам, но първият оратор вече не е в залата и не разбрах много добре въпроса му за контекста не разбрах дали говори за доклада на господин Тарабела или по-общо коментар му беше свързан с социалните права и правата на работниците. Той каза, че има също съмнение дали правната комисия трябва да разглежда социалните права и правата на работещите. Аз обаче смятам, че вашата комисия трябва да разгледа тези въпроси. Знаем, че и комисията по заетост ще се заеме с този въпрос, но ние се нуждаем от, я, от правна яснота и последователност в тази област, а именно това е ролята на вашата комисия. Може би някои от членовете на тази комисия не са наясно, но има една школа от юристи, които в момента разглежда решението на съда на Рупърт, по делото Рупърт, и стигнаха до извода, че дори съществуващата директива, всъщност поръчка от 2004 година, беше... Ако всъщност тази директива не съществуваше, решението на Руфер ще, ще да бъде много по-положително. Всъщност, оказва се, че има правна неяснота в тази област и този проблем трябва да бъде разрешен. Така че да, в отговор на господин Качин, наистина смятам, че вашата комисия трябва да се занимае с този въпрос и включително и с конвенцията на, М, на МОД. Съгласна съм с голяма част от забележките на следващият оратор, но отново се връщам на въпроса, повдигнат в отговор на първия въпрос, даден към мен. С първо признавате, че трябва да има яснота по отношение на разпоредбите, свързани с, условията за труд и колективните договори. И съм напълно съгласна, че това по никакъв начин няма да, а, да добави допълнителна тежест за тази директива, а напротив ще направи по-правно сигурна и по-правно ясна. Тя ще по този начин тя ще представлява инструмент, на който всички работодатели ще могат да разчитат в Европейския съюз. Бяха направени редица много местни забележки от следващия оратор, с които напълно сме съгласни. Въпросът, който зададохте, беше как можем да помогнем на местните власти и на общините, които искат да въведат критерии като справедлива търговия, например. В момента има работеща мрежа от непросени организации, които се занимават социални въпроси и опазване на околната среда. Целта според нас е да се създаде една рамка, която да дава яснота и да даде възможност на обществените органи да взимат подобни решения. И защо настояваме за тази рамка? Защото това е важно по отношение на изготвянето на техническите спецификации. Така, например, нека да разгледаме въпроса технически на техническите спецификации извинете, за процеса на избор на подизпълнители. Те могат да подпомогнат а, а, различните елементи от политиката на Европейския съюз в на енергетиката, социалната област могат да бъдат обединени, като тук се, трябва да се вземат предвид, например, и въглеродният отпечатък и другите последствия от обществените поръчки, които се възлагат. И всички тези критерии не се противопоставят на конкуренцията. Те не са ограничаващи, напротив, те се оказват добавена стоеност при един добър избор и затова искаме да работим заедно с вас в тази област. Господин Гаргани много ясно определи своите приоритети и се съсредоточи върху критерият за най-економически изгодна оферта. И отново а, държа да подчертая, че трябва в директивата ясно да се запише и критерията за качество според нас трябва да изоставим принципът за най-ниска, за най-економически изгодна оферта и да разгледаме повече критерии елементи. Вярно е, че съотношението цена-качество е важен елемент, но трябва да разгледаме и елементи от дългосрочен имат своята цена за обществените власти. Така че, както вече казах, е, ние продължаваме да държим на това изискване. Господин Коферати отново повдигне въпроса за е, възлагането на подиспълнители и отново мисля, че вашата комисия тук трябва да въведе е, правна яснота. Трябва да се въведе принципа за съвместно, съвместно носене на отговорността. Беше повдигнат и въпроса за директното плащане, защото много частно основният основният подизпълнител се обявява фалит и по този начин се оставят напълно отговорни, спазващи задълженията си компании без заплащане в доклада на господин Тарабела вече са предвидени разпоредби за а, разследване на подобни случаи. Е, ясно е, че има основания за прилагане на принципа на директните плащания и ние сме съгласни с този принцип, но отново мисля, че вашата комисия може да бъде много, да даде много добър пример със своята експертиза, за да гарантираме, че се спазва принципата за носене на съвместна отговорност, дори и в случай на пряко плащане на подиспълнителя. последващият въпрос относно прехода от е, е, обществени към частни компании. Пак смятаме, че трябва да се спазват е, правилата от обществените компании, но когато тези компании се препънат в частни компании също има европейски законодателство, което трябва да се спазва. И мисля, че тук също имаме нужда от правна сигурност. Директивата трябва да бъде засилена и трябва да се вземе предвид в целия процес на възлагане на обществените поръчки. Спазването на правата на трудовото право е основен елемент, който трябва да се спазва и трябва да бъде заложен в тази нова ревизия на директивата. Благодаря ви. Благодаря. И сега госпожа Фратини. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се спра на госпожа на коментарите на господин Коферати. Съгласна съм с това, което каза той за почтенския сектор. В рамките на Европейския съюз ситуацията на сектора е много различна. Някои оператори са нотирани на борсата, други оператори са все още държавни, така че имаме различно ниво, различни видове собствености в почтенския сектор. Принципът на независимостта, неутралността по отношение на е, правото на собственост е важно. Но колегата казва, че не бива да се стига до дискриминация. независимо дали предприятието е държавно или частно. Да, това е така. Директивата за бранша се прилага в съответните ситуации. Има сектори, които ясно бяха идентифицирани в директивата. Те са, някои неща са проблематични. Те са свързани с историята, с историите, с традициите в държавите членки. Става дума за това, че предприятията е, трябва да се придвижват по пътя към либерализация. Директивата бе преработена е, през 2007 година, но в този текст е, сектора на телекомите не беше, бе, бе изключен от е, преработката. А има възможност за, едно равнопоставено, за, за една равнопоставеност в сектора. Всички ние сме съгласни с това. Всички ние знаем, че има различни оператори в сектора, които конкурират с оператори от други държави. Операторите, които работят главно в, в рамките на националния пазар, няма нужда да надскачат границите на съществуващата система за отдаване на обществени поръчки. Благодаря, казва председателката. Благодаря на всички експерти, които представиха своите становища. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно ще се спрем на концесиите, ще работим. Е, господин Балтазар има думата. Благодаря, госпожо председател. Темата концесии, отдаване на концесии е много тясно свързана с предходната тема. С това предложение за директива комисията си поставя една двойна цел. От една страна се цели създаването на един единствен правен инструмент за отдаването на концесии, особено за да се постигне правна сигурност по отношение на правораздаването в съдът на Европа. Тук стана ясно, че е добре да съществува един единен правен инструмент. От друга страна беше, бяха дадени нови определения на термините, концесия, отдаване на концесия за труд, за услуги. става въпрос за економическите рискове. При различни обстоятелства рискът може да а, засяга или положеният труд, или наличието на подходяща инфраструктура, или може да се отнася за специфично положение, в което се намира ползвателят на съответната услуга. Когато става въпрос за поръчки в обем от 5 е, милиона евро или по-големи, е, е, се предвиждат едни условия, а другият параметър е от 2 милиона и 500 хиляди до 5 милиона евро. Госпожа Лихтенбергер спомена отдаването на концесия за магистрали в моята държава и от нейното изказване да стане ясно, че продължителността на концесията също е от значение. Искаме да се избират такива срокове за концесии, които да дават възможност концесионерът да изпълни услугата, за която е получил поръчка. Т.е. той трябва да може да изпълни своята задача и да реализира печалба. Бихме искали да отворим пазара на концесии за цяла Европа. За сега той е затворен в рамките на държавите членки, но има общата тенденция услуги, които се предлагат до сега от публичните органи да бъдат давани на пазар, в който няма много желащи и много подходящи кандидати да ги изпълнят. Сега бихме искали пазарът за концесии да бъде постепенно отварен, докато се стигне до неговото пълно отваряне. Искаме да имаме конкурентност, прозрачност, да бъде ясна процедурата на възлагане на обществени поръчки, за концесии, особено за по-големи поръчки над 5 милиона долара да бъда, да, евро да бъдат ясни а, критериите. А, предметът на концесия за него също а, има условия, трябва също да има прозрачност и обективност <clears throat> на поръчката и на критериите за избор. Всички тези критерии са необходими за гарантирането на честна конкуренция в този сектор. <clears throat> Как трябва да протече работата върху директивата? Днес ще разменим мнения. През септември ще бъде готово становището. Гласуването на това становище ще бъде през ноември в нашата комисия. А, комисията ИМКО на 10 ноември ще гласува е, становището. През февруари и март 2013 година ще се гласува този въпрос в пленарна зала, в зависимост от това как протекат дебатите. За сега можем да кажем, че а, ние вече имаме посока за това, което бихме искали от водещата комисия да включи в своя доклад. Искам да се спра на още три аспекта. Правната терминология трябва да бъде упростена и изяснена. Още не сме постигнали това. Разликата между концесия за услуга и концесия за труд не е много ясна. Тук има а, застъпвания и мисля, че трябва да се стремим да разграничим тези два случая, въпреки че понякога те са доста близки. Но в рамките на директивата трябва да се опитаме да постигнем целите, които сме си поставили, именно да постигнем повече яснота. Важни са и сроковете за продължителността на концесиите. Тук трябва да имаме общи критерии. Трябва да се стремим да избегнем различните тълкования и това да дадем почва за различни тълкования. Трябва както по отношение на възлагането на труд, така и по отношение на услугите, трябва да бъдем ясни. В член 22 се споменават и трябва да има възможност обобщаването на различни условия за даването на концесия. т.е. трябва да можем да обобщаваме критериите, когато това е уместно. Какво разбираме под специфични условия? В този случай също въжи изискването формулировките да бъдат ясни и прецизни. Така че когато директивата бъде приета, да бъде пределно ясно какви забрани са в сила във връзка с отдаването на концесии и какви забрани въжат за отдаването на поръчки за подизпълнители. Тук трябва да сме изключително ясни, защото именно това е основата на преработената, преработената директива. Сега давам думата на госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Много е важно отдаването на концесиите в публичния сектор, но не само там се случва отдаване на концесии. Сега няколко забележки. В е, целият транспортен сектор има съществуващи законови текстове, е, които въжат в целия Европейски съюз. И тук е, е хубаво текстовете да са уеднаквени. Чакахме дълги години за позиция от страна на съвета. Има разпоредби вече и трябва да видим. Е, трябва да се погрижим за това да няма противоречия между разпоредбите за обществения транспорт и разпоредбите за отдаване на концесии в сектора. Значи това е нещо, което трябва да се вземе предвид. На второ място, когато се задават специални критерии, как да процедираме, как да боравим с тях – Например, въпроса за бариерите, за праговите стойности, за е, други критерии. Е, нещата в държавите членки са различни. Например, когато става дума за хора с увреждания и тяхното движение в е, обществения транспорт. Има големи разлики между скандинавските страни и южните страни в Европа националните законодателства се различават, разпоредбите се различават и тук трябва да видим този принцип за недискриминация по отношение на мобилността. Този принцип трябва да се прилага. Трябва да бъде взет предвид, когато се отдават концесии. Не зная дали има решение на Европейския съд в тази област, но имаше спорни въпроси от юридическа гледна точка. Това просто исках така да го спомена. Господин Балтазари вече засегна темата за срока на концесиите. Трябва да вземем предвид следното. От една страна, е, предприятията полагат големи усилия за най-напред за включване в конкурса, но от друга страна, имаме ситуацията на концесии, които се отдават за 30-40 години. По този начин се състава един регионален монопол. И така ние не постигаме целта, която сме си поставили, например, подобряване на обществения транспорт. Защото е, предприятието, което е спечелило концесията, не полага повече усилия за подобряване на обществените услуги. А тогава това предприятието би могло да бъде подведено под отговорно за това, че не спазва условията на концесията, но това би било много, много трудно. А и тук имаме разлика в законодателствата в отделните държави членки. Вижда се, че има и разлика по отношение на това как се дефинира качеството на услугите при отдаване на концесия. Така че това са все елементи, които трябва да се вземат предвид. Тук става дума за много важни разпоредби. Най-напред тези разпоредби засягат въпроса за това дали малки общини, малки региони могат, дали те могат да отговорят на тези а, сложни изисквания за отдаване на концесии. Това е от една страна. От друга страна, въпросът стои дали ще успеем да интегрираме някои специфични критерии, да ги формулираме така, че да не че да предотвратим дъмпинг който да увреди цялата система. Това е са все неща много важни, особено за, общ... за сектора на обществения транспорт. Нещата са много чувствителни. А в, е, има разлики, както споменах. В Германия сектор е отворен, е, в е, Франция общественият транспорт е затворен сектор. Така че може чрез концесиите да се стигне до големи проблеми. Тези неща трябва да бъдат взети предвид. Председателката, благодаря госпожа Кастекс. Мерси, мадам президент. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че тук говорим за различни проблеми. Проблемите в, директивата за концесии и директивите за обществените поръчки са различни в рамките на директивата за обществените поръчки, която всъщност да преди малко, обществените власти са клиенти, които закупуват стоки, услуги или услуги в областта на строителството. В рамките на концесиите обществените власти предоставят на пазара или инфраструктура, с която разполагат, или а, някаква услуга, която обществените власти трябва да предоставят. Ето защо в случая на концесии за услуги, концесията се превръща в един специфичен инструмент, избран от обществените власти, за да изпълнят своето задължение за предоставяне на обществени услуги, задължение, което те са поели по закон. Ето също мисля, че в рамките на тази директива не бива да повтаряме грешката, която допуснахме в директивата за услугите. А именно да не се прави разграничение между услугите от обща социален интерес и другите услуги когато изготвяхме директивата за услугите, преди влизането в сила на договорите от Лисабон, все още не разполагахме с правна основа за подобно е, разграничаване. Сега разполагаме с договор от Лисабон, в който е включен и протокол 26, 26 извинете. Там много ясно се определят отговорността и свободата на действие на обществените власти за организиране на техните услуги. Разполагаме също така и с член, 14, в който се определят економическите условия за действие в областта на услугите от обществен интерес. Ето защо мисля, че в рамките на директивата за концесиите трябва отново да се въведе това разграничение между услуги и услуги от обществен интерес. В член 17 от директивата за концесиите, където чрез приложение се въвеждат специфични критерии за някои услуги. Става въпрос за социалните услуги, религиозните услуги и тъй нататък. Мисля, че трябва всъщност да а, укрепим член 17 и да направим специфичен член, свързан с а, услугите от обществен интерес и възоснова на първичното а, право, възоснова на протокол 26, но също така и възоснова на съдебната практика – да изготвим специфични критерии за а, възлагане на договори за концесии в областта на услугите от обществен интерес. Това е моето предложение. От друга страна, по отношение на услугите между вътрешното управление и пълното, пълното възлагане на външни подизпълнители – Съществува цяла една редица от междинни инструменти и има съдебна практика в това отношение, например, чрез публично-частни партньорства и публично-публични партньорства. В директивата се е, въвежда ограничение от 10% участието на частни партньори в подобен вид инструменти. Аз обаче мисля, че трябва да правим по-голяма гъвкавост е, и в частност в главата, която се занимава с е, услугите от обществен интерес, е, трябва да вземем предвид голямата свобода за взимане на решение на обществените власти, за да включим всички възможни модалности за сътрудничество между публични и обществени власти, включително и различните възможности за споделяне на риска. Това са предложенията ми, господин докладчик. Е, Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ниблер. Благодаря. Първо искам да благодаря на нашия докладчик по становище за неговото подробно изложение. Имам две много кратки забележки. Аз се извинявам за мнението си, но мисля, че не, все още не съм сигурна дали имаме нужда от тази директива изобщо. Имаме различни други предписания и едва ли може да се говори за правна несигурност. Не знам дали имаме нужда от такова предложение и обмислям дали да не го отхвърлим. Освен това, в Европейския парламент сме говорили редица пъти, например за водното стопанство и всички политически групи бяха на мнение, че когато говорим за не искаме по-нататъчно либерализиране на пазара а, и, а, или приватизиране. А, предложението на комисията всъщност а, предвижда създаването на точно такова положение, срещу което ние от години се борим в всички политически групи. И не знам какъв е смисълът от това, но също така не смятам, че трябва водното стъпалство да се изключва. Благодаря, госпожо Ниблер, и за вашата откровеност. Смятам, че това е добре за нашата дискусия. И сега дам думата на господин Гангас Паскуал. Благодаря, госпожо председател. Аз мога да подкрепя господин Балтазаре и ще се огранича само с това коментара. Това са, това са мои становища, мои идеи но смятам, че те отразяват и загрежеността на бизнеса. Най-напред, дефиницията на концесия, според мен тя отива много далеч. Целта на директивата е, опростяване на процедурите. Тогава тази широка дефиниция не отговаря на целта на цялото занятие. А за това всъщност става дума, опростяване. За това става дума в директивата. На второ място. И тук също съм съгласен с господин Палтазар. Не е приемливо а да се ограничават точно сроковете на концесиите. Трябва да има правни критерии и това предпоставя определени ясни разпоредби. И Накрая. Дефиницията на, на договори на договорите е прекалено строга. А, договорите са много сложни. Не може така стриктно да се борави с един сектор, където договорите са толкова сложни, толкова комплексни, толкова обширни. Не може да имаме разделяне на типове с цел да имаме повече ясност. Благодаря, господин Балтазари. Искате ли думата за заключителни бележки? Не. По принцип не. Няма, няма, нямам нужда да, нямам потребност да отговоря, но благодаря на колегите за техните коментари и за техните идеи. Благодаря на госпожа Ниблер за малко провокативното изказване. Естествено, трябва ни директива, когато имаме нужда от нея, ако имаме законодателна рамка, която регулира дадена ситуация. Добре. Но нещата от транспорта до социалните услуги са много сложни. Не, не, не е лесно при концесиите да се прави разлика кога става дума точно за концесия на услуги и кога става дума за концесия на, стру... на строеж и кога става дума за концесия на строеж и услуги, е, особено когато има е, два изпълнителя от е, частния и публичния сектор. Има различни структури на концесиите, които включват предприятия от частния сектор, от, обществ... от обществения сектор. Нещата от сектор до сектор са много различни. Важно е кога става дома за общи услуги и специализирани услуги. Но мисля, че имаме нужда от такава директива, имаме нужда от повече правна яснота. Трябва властите, органите, да възложителите да знаят как да реагират ситуация на отдаване на концесии. Трябва да има по-голяма яснота при формулиране на договорите и трябва да знаем какви възможности съществуват за използването на този инструмент концесиите. И вторият ми аргумент е отварянето на пазарите, отварянето на конкурентоспособността. Концесиите са един инструмент, който може да помогне на Европа за излезе от кризата. А това не е просто един фиктивен инструмент. Нашата цел е съвсем практична, практическа. Искаме да подредим нещата – противен случай няма да осигурим достатъчна конкурентоспособност и няма да може да подредим и организираме добре пазара на концесиите. Едно германско предприятие няма възможност да участва, да предложи е, участие в концесия от Италия, например. Ето защо ни, ни е необходима законова рамка, която да въжи за всички. Дискусията още в началото си. Колегите могат да участват, естествено, и с допълнителни идеи и коментари. А ние като правна комисия имаме задължението да дадем насоки на по-нататъчната дискусия, която ще се проведе в Комисията по вътрешния пазар. Ние естествено ще работим тясно сътрудничество с Комисията по вътрешен пазар. Благодаря, казва председателката. Предвижваме се към е, доклада на господин Герингер за осиротелите произведения. Бяха проведени три лози през март по, в Рим. Датското председателство присъстваше и присъства и ние сме много любопитни за това, което ще ни каже госпожа Ойтенбург. Благодаря, госпожо председател. В момента имаме дата на, за следващото, следващия триалог 6 е, юни и датското председателство има пълен мандат за воденето на тези разговори. Самият текст в общи линии е подготвен и има само няколко дребни въпроса. Като, например, член 6.2 други допустими форми на използване на осиротели произведения. В тази част от текста става въпрос за получаването на средства. Според нас текста на комисията е добър и балансиран Нямаме мнение на съвета по този въпрос и всички политически групи, освен НП, вече са обявили съгласието си с а, а, моето предложение за текст. Сега очакваме само реакцията на съвета и на НП. Член 6.4а. Това е нов текст и става въпрос за заплащането. самата дума за плащане е, беше заличена и сега говорим за компенсация. Е, все още нямаме е, обща позиция дали тази компенсация трябва да бъде получена преди да бъде използвано а, самото осиретяло произведение. А, ние сме на мнение, че а, ако се плаща тази сума преди да се използва произведението, става въпрос за лиценз. За компенсация може да се говори само ако сумата се заплаща след като е използвано това произведение. И от наша гледна точка компенсация в този случай едва ли е възможна преди използването на произведението. Съветът обаче иска да остави възможност на държавите членки да решат кога ще се изисква тази компенсация. Дали преди или след е, употребата на е, съответното осиротяло произведение. Ние сме на мнение, че това трябва да стане след като то бъде използвано. Друг въпрос за срокът, член 1.3. става въпрос за някакъв крайен срок, преди който са създадени съответните осиротели произведения Тази дата, този срок беше заличен, но ние сме за неговото повторно въвеждане, но само по отношение на а, радио и телевизионните разпространители. На радиоразпространителите. Според нас радиоразпространителите трябва да са задължени да а, оповестяват а, авторските права върху а, своите а, произведения, които използват. Не искаме да се стига а, до а, публикуването на осиротели произведения. Тоест ние сме за повторното въвеждане на крайният срок от 31.12.2012 2012 година само за радиоразпространителите. Следваща точка касае произведение с повече, а, с повече от един автор, така наречената полуосиротели произведения. Тук съветът предложи друга формулировка. Но когато говорим за е, начините за ползване на такива полусиротели произведения, то за тях въжи същото, както и за другите. Подобни произведения могат е, да бъдат е, направени достъпни за обществеността. Следваща точка, член 3.1, това касае надлежното издирване на авторите на всяко едно произведение. Това надлежно търсене трябва да бъде направено за всяко едно произведение и тук имаше известни разногласия. Ние бяхме за това това надлежно търсене да бъде добросъвестно а, изпълнено от а, човекът, който а, издирва автора на произведението и това въжи както за а, писменни произведения, така и за филми или за звукозаписи. Тоест, ако а, трябва да се намери авторът на някаква публикация, би трябвало да се установи връзка с издателството, което трябва да има информация за авторските права. И а, както комисията, така и съветът са на мнение, че в този случай издирването трябва да се прави за всяко произведение. Тоест, ако едно произведение е иллюстрирано с хиляда иллюстрации, то за всяка отделна трябва да се направи това. На практика, разбира се, това едва ли е осъществимо. принципно, според мен е възможно издирването на автора на едно отделно произведение, но не смятам, че е реалистично да се издирва авторът на всяка отделна иллюстрация или а, карта, която е използвана в рамките на една публикация. Според мен това е съвършено неприложимо. А, знам за какво говоря, защото 15 години а, работих в а, една радиостанция и ако изберем такава формулировка, може да се стигне до там, че филми не могат да бъдат излъчени, защото не могат да се установи, не може да се установи авторството за много от от тях или от те части от тях. Така че принципно сме за издирването на автори, на, на всяко отделно произведение, по списъкът с източници, който също е част от е, предложението. И смятаме, че това е достатъчно. Въпреки всичко, това наше предложение все още е спорно. Комисията, например, е, иска да говорим за всяко произведение each work – Член 3 алинея 4. Ако съществуват общи бази данни за осиротелите произведения, а, това е нашето намерение и намерението на това а, законово предложение. Ако има такива бази данни, които да съдържат е, онези осиротели произведения, чието авторство вече е а, издирано и не е могло да бъде установено. Това би било от голяма полза за всички. И с това би трябвало да се заеме службата в Аликанте. Разбира се, че ако се налага, трябва да бъдат променени правомощията на тази агенция. Но принципно ние подкрепяме това предложение, защото тази служба разполага с съответните средства и възможности и държавите членки ще спестят тези суми. Още едно предложение, което също е спорно, Днес след обяд ще говорим за новото правно основание на това предложение. Тук Европейската комисия предлага правно основание, с което съветът не е съгласен и иска правното основание да бъде променено. Аз подкрепям позицията на съвета може би днес след обяд ще има представители на комисията сред нас на нашето заседание и би ги помолила да се аргументират защо предлагат това правно основание и защо новото правно основание е по-подходящо, отколкото първоначално предложеното. Това е всичко, което имам да кажа чакам а, обясненията на комисията и се надявам, че следващия триалог на 6 юни ще бъде успешен и ще можем да установим дали можем да приключим нашата работа или ще се премине към второ четене. Благодаря. Изглежда, че имате доста работа. Сега давам думата на господин Енгстрюм и след това на госпожа Ниблев. Thank you. Uh, we had a... Uh, благодаря ви. Комисар Нели Круз беше на заданието на Комисията по вътрешния пазар преди около две седмици, ако не се лъжа. И като цяло тя говори за цифровата програма и се спомена въпроса за осигурителите произведения и попуснатите възможности. Аз съм напълно съгласна с казаното от нея. Надявам се тази директива да се превърне в нещо положително, тъй като областта наистина е доста, доста ограничена и се надявах да постигна добри резултати. За... Но за нещастие смятам, че в настоящия вид тази директива е почти ненужна, защото тя по никакъв начин няма да допренесе за разпространение на информацията или а, разширяване на Европеана. Член 7 беше премахнат изобщо, тази директива по никакъв начин няма да подпомогне европейската економика, е, тъй като всякакъв вид търговска дейност в тази област е забранена в момента. Сега дори се предвижда заплащане за нетърговски произведения, неподълска дейност, която се извършва от библиотеките също така. Мисля, че за неща си представителите на библиотеките се включиха много късно в процеса изготвяне на този документ. Това не е повиня на никого, но те наистина не успяха да допринесат за изготвянето на текста. И затова смятам, че в настоящият му вид той е много разочароващ. като каза госпожа Оденберг, в случаят, когато издателят дори не си не е правил труда да спомене каква точно е иллюстрацията, да се търси авторът на всяка една иллюстрация и на всеки в едно издание е абсолютно невъзможно. И затова съм много зачарована от настоящия вид на директивата. Искам да, почу, да обърна внимание на още един елемент. В момента има идея да създаде една база данни с осиротели произведения. Тази идея се появи по време на тристранните преговори. До сега не се е споменало подобно нещо нито в тази комисия, нито в някой друг формат. И мисля, че това е една доста лоша идея. Всъщност, като цяло, може би това е една добра идея, но някак си просто е прекалено мащабна идея и тя се появява от никъде. Изобщо не е обсъждана тук в парламента. За сравнение, Това значи трябва на тази база данна да се даде възможност за събиране на статистики за авторските права и извършване на а, кампании за осведомяване. Това са много ограничени действия без никакво а, реално въздействие. После имаше доклад по собствена инициатива, който беше разискван много подробно, с който дойде самото законодателно предложение в сегашното предложение се появява идеята да се създадат едни големи бази данни, които ще имат реален пряк, пряко правно въздействие. И този въпрос също не е обсъждан до сега. Тук според мен има много сериозно разминаване в начина по който действахме до сега и в който, който действаме в момента. Пак казвам, не мисля, че самата идея е лоша. Не мисля, че идеята е лоша сама по себе си да се зададе си бази дни. но това е една много мащабна идея, която трябва да бъде надлежно обсъдена. И също така отново трябва да си изясним какви точно са целите на този законодателен текста. Дали да подпомогнат библиотеките или просто да приемат някакъв текст, който на никого с нищо не помага. Това е за сега от мен. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Нейблер. Благодаря. Е, преди да се спра в подробности на предложението, искам да направя три забележки. Благодаря на докладчицата за въвеждащите слова. Смятам, че предполагам, че и при трилога ще се придържате към текста, който е одобрен. Е, би трябвало и политическите групи да вземат предвид това, което ние сме решили тук в тази комисия. Е, съгласен, съгласна съм с докладчицата, че за споделеното а, разочарование, което е свързано с развитието на акта и дигитал, дигиталния е, свят. Тази директива трябва да позволява използването на осиротелите произведения. Ние дълго дискутирахме е, участието на издателите в този процес разисквахме и аспектите на дигитализацията, но трябва да се подчертае тук, става дума за привилегизация на публичния сектор. Не става дума за задни вратички и за използване на осиротелите произведения по неправомерен начин. Е, няма нужда за дефиниции, нови дефиниции, е, допълнителни дефиниции от страна на комисията. Това е една област, в която искаме да продобрим дигитализацията до една определена степен. Защото винаги има риска частни организации да злоупотребяват с конкуренцията. Това беше първия ми коментар. Сега в подробности. Е, неща, които ще се дискутират в трилога. На първо място, е, член 6 алинея 2 става дума за е, това какво е позволен начин на ползване на осиротели произведения. И до каква степен трябва да се провежда търсенето на авторите. Комисията предлага член 6 и член 7. Там имаме дефиниции на осиротелите произведения и освен това става дума и за комерциалното ползване на тези произведения. Е, в е, Комисията по културни въпроси е, решихме с мнозинство да няма комерциално използване, т.е. член 7 да отпадне осиротелите произведения би трябвало да се дигитализират. Но сега, чрез, замна, чрез задна вратичка, чрез въпроса за генериране на печалби, се опитваме да разширим обхватното поле на член 6 в посока комерциализация. Нещо, което нашата политическа група не подкрепя. И аргументът ми е, че Е, няма да има дигитализация, ако е, не се покриват разходите за това. Ясно е, че разходите, свързани с дигитализацията, трябва да се компенсират, независимо по какъв начин ще става това. Предложението на докладчицата за по-тясна формулировка на член 6, алинея 2, това е добро предложение и аз бих допълнила да се ориентираме към разходите. Текстът, конкретният текст ще ви изпратя по имейл, за да го видите съвсем ясно. На второ място, член 3 или не е първа. Въпрос също споменат от докладчицата. Става дума за търсенето на автора, ние дадохме мандат за това, за, а именно за всяко произведение да се търси надлежно автора. Е, трябва да поддържаме тази формулировка за всяко произведение. Всяко произведение да се търси автора. Е, сега, когато имаме 10 снимки или картини, които са включени в едно произведение, то тогава смятам, че за всяка от тези 10 снимки трябва да се намери авторът. Сега или ще имаме търсене за, всеки, за всяко произведение и всеки елемент от произведението и ще се спазва авторското право, или няма да се спазва. Мисля, че по отношение на член 3, алинея 1, текста трябва да си остане както е. На следващо място, член 6, алинея 4, буква А, става дума за задълженията за плащане преди ползване. Когато осиротелите произведения се използват, в случай, че има носители на права, то в такъв случай е, техните права трябва да бъдат защитени именно чрез предварително плащане. И аз мятам, че съвета е прав, когато казва, че решението за плащане трябва да стане прерогатив на, на държавите членки. И на последно място приложното поле. Аз подкрепям становището, че не бива да се ограничава приложното поле. Издателите са включени в него. Предложението на комисията беше именно такова да се включат издателите, защото по този начин се защитава и културното наследство. Когато искаме да опазваме културното наследство в Европа, трябва да действаме именно така. Понятието издател може би трябва да се уточни, но не мога да подкрепя аргумента издателите да бъдат изключени от, от обхвата на текста. Господин Берлинге е следващият оратор. Искам да помоля докладчиц, колегите да говорят кратко, тъй като трябва да приключим в 12 часа. Тогава ще имаме съвместно гласуване. Благодаря. И аз ще се опитам да бъда кратка. Член 6.2. Тук сме съгласни с компромисното предложение също бяхме за заличаването на член 7 и смятаме, че 6.2 е добро компромисно предложение. Ще видим какви допълнения ще постъпят от НП. Надявам се това да стане на време. и ще видим как точно са формулирани. От това ще зависи дали ще можем да ги приемам или не. член 3 алинея 1 и ние като НДП сме на мнение, че трябва да се а, търси всяко едно произведение а, и а, имам едно предложение за изменение а, а, номер 33. Съгласна съм да го оттегля, ако в текста се запази, че трябва да се търси за всяко произведение. А добросъвестността, in good faith, не смятам, че а, това е достатъчно ясно за всички държави членки и не знам дали би се практикувало по един и същи начин. А, така че смятам, че това ограничава начините на търсене и смятам, че е доста голям компромис. Не смятам, че трябва да сме съгласни да се отказваме от изисквания по отношение на търсенето. По отношение на компенсация преди използването на произведението, смятам, че тъй като става въпрос за една и съща сума, няма значение дали тя се плаща предварително или след е, използването на произведението. Мисля, че това беше грижата на някои държави членки. А, дали ще има достатъчно средства, за да се заплатят авторските права, в случай, че авторът се появи по-късно. По отношение на датата, срокът, от който нататък едно произведение се счита за осиротяло, тази директива се появи след съответната дата и е ясно какви са изискванията, така че не мисля, че трябва да даваме преднина на хора, които не са били, не са работили достатъчно добросъвестно и надлежно. И от моя гледна точка е жалко, че тази дата трябва да въжи само за радиостанциите по отношение на общите бази данни. Това също беше компромисно предложение след триалога и а, тук авторите имат възможност да погледнат дали тяхното произведение евентуално е в този списък и могат да поискат компенсация. А, това често се а, случва по, по време на триалога да се стигне до компромисни предложения, които не, не са достатъчно обсъдени предварително. А, по отношение на а, издателствата, аз смятам, че в никой случай те не бива да се включват. Смятам, че има огромна разлика а, между различни музеи, да кажем музей на кинематографията и издателства затова не смятам, че издателствата трябва да бъдат включени в а, тази, а, това предложение. А, мисля, че това е мнение единствено на НП. А, по отношение на опасенията на господин Екстрем, че няма да се стигне до дигитализация, а, има една чудесна програма за дигитализиране. А, тази програма позволява много бързо прекарване на текста през тази програма. За тази работа могат да бъдат използвани студенти. И искам да ви разкажа за посещението си в Ирак. Там бяха намерени текстове от 13 век, които по много бърз начин бяха дигитализирани бяхме в малка стайчка, само с един екран, на който бяха прожектирани отделните страници, бяха снимани. И тези древни страници, които само ако ги пипне човек се разпадат, ще бъдат сложени в интернет, така че не е толкова сложно да се дигитализира едно произведение. Благодаря, казва председателя господин Берлингер. Grazie. E- благодаря ви. най напред е, бих искал да благодаря на колегата Оденберг, защото смятам, че тя е свършила отлична работа, която изисква много голяма отдаденост от нейна страна. Тя постоянно се стреми за да намери някакви общоприемливи решения и много често успява да го постигне. за мен е особено голямо удоволствие да работя в тази комисия на парламента, тъй като ние полагаме големи усилия за постигане на съгласуваност. Вярно е, че правото улеснява този стремеж, но всички законодателни предложения имат и политически характер. И според мен причината, поради която успяваме да постигнем съгласие между политическите групи, е общият ни стремеж за постигане на европейско право необходимостта от съгласуваност на законодателството, особено в контекста на криза, като днешната. И авторските права си остават един от основните проблеми, защото ако погледнем колко големи са а, разликите в законодателните рамки на отделните държави, човек направо може да се отчае. Според, нас, според мен има сериозно културно забавяне между авторските права и заплащането за ползването на произведения. Мисля, че не сме взели предвид появата на интернет и възможността едно произведение да бъде на разположение на хиляди, дори на милиони потребители. Това променя напълно отношенията между автора и потребителят в кавички. Това закъснение се усеща и тук в този законодателен документ. Комисията с пълно право се насочи към един специфичен, към една специфична, сравнително ограничена област, а именно сиротелите произведения. И имаше хора с много големи очаквания и може би тези хора в известна степен са разочаровани. Въпреки това, аз съм съгласен с колегата Кристиан за това, че документ, с който разполагаме, е пълно разочарование. Струва ми се, че няколкото резултата, които успяхме да постигнем благодарение на, усич... на усилията на Лидия, ни дават възможности за бъдещо развитие, особено по отношението на цифровизацията а именно възможността осиротели произведения да бъдат е, дигитализирани. Дори и задачата по цифровизацията да е свързана с много трудната задача за щателно издирване което трябва да се извършва от библиотеките. Самата концепция за щателно, за надлежно издирване е, според мен, малко назадничева, защото в самата идея да наложим надлежно издирване на библиотека означава, че ние се съмняваме в факта, че библиотеката ще бъде е, надлежна и ще извърши това издирване. А все пак е, трябва да правим разлика между библиотеки и книжарници. Логично е на библиотека да бъде надлежна. Отново ще се върнем на този въпрос. И се надявам да постигнем сериозен напредък по отношение на управлението, защото според мен именно от управлението идват всички проблеми. Трябва да намерим нови модалности и направления на авторските права, взимащи предвид появата и развитието на онлайн услугите. А по отношение на предложението Барние, да, съгласен съм. Тук не се виждат всички тези елементи. Също така и графикът непрестанно се променя. По отношение на член Съгласен съм. Не мисля, че този член щеше да обогати по някакъв начин библиотеките, ако им се даде възможност да използват произведения за търговски цели. Вярно е, че тук, че самият процес на цифровизация е свързан с, с, с разходи. И ще ще бъде добре, ако можем да намерим някакъв начин да създаваме един фонд, който да осигурява необходимите средства за библиотеките. Не успяхме да го постигнем и това е жалко, но мисля, че ще успеем да намерим някакво решение. Все пак смятам, че този текст е стъпка напред. Благодаря, господин Перлингер. Сега давам думата на господин Требия. А той ще представи становището на съвета господин Richtig sehe. Bitte sehr. Thank you very much, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Както казах, имахме вече два трилога и третия трилог ще се състои на 6 юни. Трилозите се проведоха в положителен, продуктивен дух и ние смятаме, че, че постигнахме напредък. Има някои нерешени въпроси, които, както виждате, смятаме, че с госпожа Герингер ще, по тях ще бъде постигнато споразумение. В триалога ще се е, дискутират различните становища от страна на съвета. Сме доста оптимистични, че ще може да намерим задоволително решение, което ще удовлетвори всички засегнати страни, участващи страни. Ние много бихме искали да продължим и се радваме на работата, е, която ще бъде свършена на следващия трилог. Надяваме се, че ще намерим добро решение на 6 юни. Э, благодаря, казва председателката. Господин Марко Чорело, може да изрази становището на комисията, моля. Much, all... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря също както съвета на докладчицата за напредъка, който постигнахме в рамките на трилога. Ние също смятаме, че сме много близо до едно крайно споразумение и очакваме с оптимизъм и надежда бъдещото сътрудничество и бъдещия трилог следващата седмица. Мисля, че наистина сме много близо до приемане на една директива, която ще е важна стъпка в изграждането на, на цифровия пазар и опазването на авторските права. Искам да отговоря на въпроса за правното основание. Мога да дам някои оточнения, тъй като разбирам, че утре трябва да гласувате по доклада. Е, комисията е съгласна с, становището на съвета, с предложението на съвета за промяна на правното основание на съвета предлага промяна на 1.1.4 и въвежда два допълнителни члена за свобода на установяване и свобода на предлагане на услуги. Някои уточнения тук. Предложението на съвета представлява това, което беше всъщност първоначалното становище на комисията. Така че, според мен, това не е промяна на предложението на комисията, а по-скоро поправка на една грешка, която неволно бе допусната от комисията в първоначалното предложение. Ние а, погрешно цитирахме двата члена, които споменах преди малко, а именно свобода на установяване и свобода на предлагане на услуги. Така че комисията раз, разглежда предложението на съвета като, попра, като една поправка допусната от нея. Предложението на съвета съответства на законодателството в областта на опазване на авторското право. Наистина, това законодателство се основава на тези три члена, а именно е, акта за единия пазар, свободата на установяване и свобода за предлагане на услуги. Това, са, това е, е правното основание и тя отговаря на актуалната практика. Това е най-важното, що се отнася до сиротелите произведения – Имаме специална клауза в член 4, която е, постановява взаимно признаване на статуса на осиротели произведения. И това допълва правното основание, за което ставаше дума. Благодаря, казва Председателката сега госпожа Герингер има думата за заключение. Пани Przewodnicząca, dziękuję również wszystkim. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички участници в дискусията, благодаря и на съвета и на комисията за досегашното сътрудничество, което беше много успешно. По отношение на отделните въпроси. Член 3 алинея 1 и формулировката всяко произведение. Искам да ви припомня, че нашето становище, което приехме в тази комисия, заличи тази формулировка. Те не съществуват, не присъстват вече в оригиналния текст. И не би трябвало да казвате, че нашия мандат е, предвижда използването на тази формулировка. Ние вече сме се отказали от нея. Така че оригиналният текст, който беше прият от комисията, не съдържа тази формулировка. Това е нашето официално становище. НП и АЛДЕ бяха против. но въпреки всичко се стигна до това становище, което е компромисно. По отношение на ролята на издателствата. Искам да ви припомня, че в нашето първоначално предложение, още преди гласуването, бяхме включили и частните радиостанции и издателствата. При търсенето на компромис, НП пожела да бъдат заличени от текста частните издателства И подкрепяки член 7, аз се съгласих с това предложение, но от друга страна член 7 отпадна, защото НП гласува против него в крайното гласуване. Така че, в крайна сметка, в текста останаха само издателствата, частните издателства. Кажете ми само как частен издател може да не използва за комерциални цели едно сиротяло произведение. Всеки издател работи, за да има печалба, т.е. работи като търговец. И смятам, че това едното изискване противоречи на другото. Издателите бяха описани от съвета и комисията като страната, която не бива обхваната от директивата. Но едно предприятие, една фирма от частния сектор не може да работи като неекономически субект. И тук мисля, че имаме едно фундаментално разминаване в текстовете. А, след това аз поддържам пълната субсидиарност а, във връзка с а, компенсациите, които а, трябва да бъдат изпълн, изплатени Смятам, че този въпрос трябва да бъде решен на национално ниво и компенсацията не бива да бъде изплатена или изплащана преди употребата на съответното произведение. Мисля, че това трябва да бъде формулирано още по-точно. И трябва да бъде изяснено. точно компенсациите трябва да бъдат изплащани на национално ниво, трябва да бъде допълнително уточнено. Но във всеки случай това не бива да се случва преди произведението да бъде използвано. По отношение на крайните срокове и радиостанциите. Първо исках да заличим крайния срок от текста. Сега комисията и съвета предлагат да бъде отново включен. Директивата от 2001 година гласи, че а, радиостанциите трябва да дават съответната информация за авторските права, така че е, според мен датата, е, крайният срок трябва да бъде е, включен, дали да бъде върнат в текста. По наше желание беше предвиден този публичен регистър, списък на осиротелите произведения. Тоест, трябва да има една единна база данни, а агенцията ОХИМ разполага с съответната техническа инфраструктура и подходящ софтуер за изготвянето на тази база данни. Тоест, агенцията ОХИМ може да изготви тази база данни. Това е едно чисто практическо предложение за разрешаването на този проблем. Защото е факт, че тези данни трябва да бъдат събирани и трябва да бъдат правени публично достояние. И с това този въпрос ще се приключи и а, е, цялата процедура ще бъде в ръцете на агенцията ОХИМ. Това са всички забележки, които искам да направя в момента. На 6 юни, както вече споменах, ще се срещнем с датското председателство. Не разбрах съвсем добре това, което госпожа Ниблер каза мнението и за член 6 алинея 2. Искам още веднъж да я попитам какво е нейното мнение за този член, защото с подкрепата на всички политически групи, ако всички политически групи не подкрепят този член, ще трябва да преминем на второ четене. И тогава ще имаме текст, който ще връща отново текста за член 7, защото а, ние в Комисията по правните въпроси подкрепяме съществуването на този член. А, Алде в момента ни подкрепя. А, в миналото а, те не, не можаха да се объединят около едно мнение, но по време на гласуването имаше 26 гласа, два повече, отколкото можеха да бъдат а, а, дадени. Въпреки всичко, ние приехме тогава решението. А, и така, че комерциалното използване на произведенията ще бъде, трябва да бъде обсъдено наново. Разбира се, казва председателят, ще се обърнем към госпожа Нибли за кратко становище, след което ще трябва да отидем в другата зала. Госпожа Ниблер. Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратка. На първо място, член 6, алинея 2. Ако приемете, ако видите компромиса на комисията и аз бих предложила и допълнение към него, а именно е, последното изречение да се генерира печалба от тези ползвания. Това е предложения текст от комисията и аз искам да допълня следното за, изключителната, за изключителните цели, които да покриват разходите за дигитализацията на осиротелите произведения. Е, това бих искала да се допълни, е, защото е, не бива да се включват тук всички цели, например определени излъчвания на радиостанции или някакви други или по други поводи. В трилога, естествено, ще се водят преговори следващата седмица, но всеки резултат трябва да, от трилога трябва да бъде гласуван от Европейския парламент в пленарна сала. И ако искаме като парламент да одобрим резултатите от трилога, то е, всички политически групи трябва да изразят своето мнение и своята подкрепа за мандата при водене на преговори в трилога, в рамките на трилога. Председателката, аз е, искам да дам някои пояснения. Точка 8. До изграждане на цифровия пазар. Еди, единен пазар. Естествено няма да може да говорим по него, но трябва да ви кажа, че крайният срок за изменение това е 21 юни ще се опитаме, доколкото е възможно да говорим по тази точка. Същото се отнася за точка 9 и 10. Двете становища на, колеги, на колегата Меше Хош. А, за него също въжи крайния срок 21 юни. Това е крайния срок за предлагане на изменения. И така, уважаеми колеги, моля ви да се отправите към зала 5G3, където ще се проведе ориентировачното гласуване за взаимното признаване на мерките за осигуряване на защита по граждански дела. Госпожа Лихтенбергер и госп... господин Межерош, вие сте тук искате думата, моля ви бъдете кратък и госпожа Лихтенбергер ще има думата. Моля ви, е, колеги, изчакайте е, да видим какво ще кажат нашите колеги. Благодаря, госпожо председател. Аз искам само да споделя следното. Ясно е, че Времето много напредна, но въпреки това преди две седмици преди две седмици трябваше доклада ми да се разисква. Тогава се каза, не, не, нямаме време, ще го дискутираме следващия път. Сега искам да знам дали ще днеска, след 3 часа, може би, ще може да се говори по моя доклад. Утре ме няма. Имаме изслушване днес след обед. За съжаление, микрофона на председателката не е включен. Председателката, е, искам да дам и думата на госпожа Лихтенбергер, която също иска нейното становище да бъде разгледано. Искам да й дам думата. Разбирам вашата загриженост. Ще помисля и предлагам председателят Лени, който ще дойде е, тук за изслушването на комисар Шефчович. Е, ще... Той ще каже, председателят ще каже, кога тези две точки могат да бъдат допълнително обсъдени. По принцип смятаме да ги обсъдим в края на нашата сесия, но да видим. Виждам, че госпожа Лихтенберг е доста недоволна, но моля ви, имайте разбиране Нашия дневен ред беше много интензивен и времето много напредна, така или иначе в 3 часа ще имате допълнителна информация за обсъждането на тези две точки от дневния.